Señores y señores diputados, voy a declarar abierta la sesión. Me advierte. Дами и господа, обявявам заседанието за открито. Секретариатът ме уведоми, че трябва да ви предупредя, че това заседание се излъчва. Мисля, че това не би трябвало да прозвучи като предупреждение, защото вие сте безпогрешни, винаги сте били в своето поведение. Задачата на това заседание е да изберем председател и заместник-председатели на Комисията по економически и парични въпроси съгласно а, правилника и по-точно член 121 от него. Има ли кандидати? Господин Клин, микрофон, ако обичате. Като досегашен координатор на либералната група в Комисията по парични и економически въпроси, бих желал да предложа госпожа Шерн Болс за председател на тази комисия. Радвам се, че тя прояви готовност и е съгласна да издигнем нейната кандидатура. Благодаря, господин Клинс. Има ли други предложения? още една кандидатура госпожа Шерон Болс, която е, тук ще пожела да вземе думата. Давам и думата. Благодаря, господин председател. Винаги съм искала да направя изявление преди е, вие да предприемете стъпката да ме поставите на председателското място. За мен е чест да бъда номинирана от групата АЛДЕ за председателското място. Приемам тази длъжност изключително отговорно и това е моята отговорност към всички граждани на Европа. И в дух на прозрачност и тъй като тази комисия в рамките на своя мандат а, участва в разговорите с ЕЦБ, аз ще отстоявам и позицията по отношение на еврото. Аз съм за еврото и включването на, член, на Обединеното кралство в а, него. Това е известно и а, част от нашия мандат. Аз съм го обявяла и друг път и с удоволствие го препотвърждавам в този а, форум. А, това е позицията на либералните демократи в Обединеното кралство. Разбира се, аз съм а, депутат а, от групата АЛДЕ. Ползва се с доверието на тази група и ще изга, играе своята роля като част от осъществяването на програмата на АЛДЕ за реформи в економическата и парична сфера. Ако ме назначите, ще работя по прозрачен начин, привличайки всички за активно участие, както и в бюрото, така и по отношение на работата с координаторите. Що се отнася до диалога с менеджерите, аз подчертавам значението на тези разговори, както за тези страни, които вече са част от еврозоната, така и за тези, които се стремят да се присъединят към нея. Благодаря. чудесни новини. Имаме прекрасен кандидат. Тя направи прекрасно изявление. Така, ако няма други предложения, мога ли да предложа да назначим на председателството место госпожа Шаран Болс с ръкопляскания? Please, the, the chair, Моля да заемете председателското си място. Um, Благодаря на всички. Получих първите инструкции. И така, преминаваме към назначаване на заместник-председатели. Така, мога ли да ви призова за представяне на кандидатури за длъжността първи заместник-председател? Господин Гозес. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви поздравя и да изразя задоволство от изявлението, което направихте. Като бивши настоящ координатор на групата НП, предлагам Гарсия Маргайо, който се намира точно пред вас. Благодаря ви. Има ли други предложения? Не виждам. Предлагам да го изберем с ръкопляскане. Бихте ли дошли да заемето своето място? Uh, Има ли предложения за поста втори заместник председател? Господин Скинър, госпожо Болс, госпожо председател. Добре дошла на този пост. Отнасяме се много сериозно с ангажиментите, които отправихте. Надяваме се да работим заедно и да постигнем напредък, предлагам кандидатурата на Арлин Маккарти, биш председател на комисия, опитен политик, позната на мнозина в тази зала. Тя ще направи много добра връзка с предишната работа, която беше извършена. Благодаря няма други предложения, тогава нека да изберем Арлин Макарти за втори заместник председател с ръкопляскане. Uh, um, Арлин сега ще заеме мястото си. Сега идва ред на предложенията за трети заместник председател. Благодаря, госпожо председател. Предлагам за поста трети заместник председател господин Столожан. Uh, Благодаря. Не виждам други предложения. Да изберем господин Столоян с ръкопляскане. Thank you. Заповядайте на трибуната. Благодаря, госпожо председател. Не знам дали е въпрос на превод, но става дума за избор, а не за кандидатури. Je че que la, la loi Dante a това са, става дума за избори, а не за представяне на кандидатури, както повелява системата ДОНТ. Мисля, че системата изисква издигане на кандидатури, след това други кандидатури. Преди да стана кандидат, винаги са ме издигали за кандидат. Може би има проблем с превода, но сега предложения за кандидатури за поста четвърти заместник председател. Господин Скинър, още един път имам честа да издигна кандидатурата на Едуард Шиклуна, нашият малтийски делегат от делегацията на социалистите и демократите. Той е бивш председател на бившата организация и бив член на Комисията по управленска политика в Малта. Мисля, че той ще бъде много ценен член и заместник председател на нашата комисия. Благодаря. Има ли други предложения за издигане на кандидатури? Няма. Тогава нека да изберем господин Секлуна с ръкопляскане. close Right. Um... Сега искам да направя няколко съобщения. Датата на следващото заседание на комисията е сряда, 2 септември от 10 часа до 12.30 и след това от 3 до 6 и половина. Сега закривам заседанието. Благодаря на всички.